Протокола на заседанието ще бъде раздадено в началото на следващото заседание. Е, Ако няма възражение, ще е, прикрепа към е, протокола трите проекторезолюции, които току-що гласувахме.